użyłam ja krzyczał. Użyłam je komisji na chwilę Allora diamo inizio alla nostra commissione. Ben... Започваме работата на нашата комисия. Започваме всички с точка първо от дневния ред. Приемане на дневния ред. Ако нямате и възражения, дневния ред е прият. За съжаление не можем да имаме превод на всички езици и нямаме превод на литовски. Втора точка от дневния ред приемане на протоколите от, от заседанията на 12 декември и 19-20 декември. Ако нямате възражения, считаме, че протоколите са приети. Ви информо anche така, съобщение на председателя. Нашето заседание се предава по интернет. И сега мисля, че можем да преминем към точка четвърта. Вакцин, вакцинация срещу болестта син език. Докладчика е господин Войчаковски. Приемане на проекто препоръката на второ четене. И ще гласуваме веднага, скъпи колеги. Сега ще гласуваме позицията на второ четене относно вакцинирането срещу болестта синези. По време на миналото заседание изслушахме и разгледахме проекта препоръчен от господин Войчековски за приемане на а, предложението на съвета на първо четене без изменения. Тъй като междувременно изменения не бяха внесени, ви приканвам да гласуваме. Всички ли си носят а, картите за гласуване? Чудесно тогава. Така че ви приканвам да гласуваме. Господин Войчаковски, искате ли да кажете нещо? Не. Добре, тогава ще гласуваме. Ке фавореволе? Кой е за? Против? Въздържали се? Чудесно, няма въздържали се. Приема се. Бене. Avanti. Andiamo al punto 5. Преминаваме към точка 5. Разпределение на храна на най-нуждаещи се. Съвестник председателят Шикерски е докладчик. Така че преминаваме към гласуване. Позицията на съвета бе прията на 23 януари 2012 година и официално обявена в Европейския парламент на 2 февруари. Позицията на съвета предвижда програмата да се прилага ретроактивно от 1 януари 2012 година до края на 2013 година. Нашата комисия по силата на член 294 от договора пред, представи съобщение, което ви е разпространено. Комисията подкрепя заключенията на преговорите водени между различните институции и предлага да подкрепиме продължаването на програмата до 2013 година. Също така ние в анекса имаме и заявление. Е, доклада ще се гласува следващата седмица в пленарна зала и би било добре това да бъде обсъдено. А сега, скъпи колеги, предлагам да гласуваме проекто резолюцията. Господин Шикерски, искате ли да вземете думата? Господин Шикерски има думата. Благодаря. Както вече казахте, господин председател, всичко е казано, така че аз ви приканвам да приемаме изменените. Благодаря, господин Шикерски. Мисля, че можем направо да преминем към гласуване. Започнете гласуването. Кой е за, против, въздържали се? Нека да проверим. Вотато тути. Всички ли гласуваха? Чудесно. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря на всички, благодаря на докладчика, господин Шикерски. И сега а, този доклад ще бъде прият в пленарна зала по време на заседанието в Страсбург. Сега минаваме към следващата точка от а, дневния ред. А, биологичното разнообразие, нашата застраховка живот и нашия природен капитал. Докладчик госпожа Данчила. Сега тя ще ни представи становището относно стратегията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие до 2020 година, включително ролята на земеделието и последиците на ОСП върху биологичното разнообразие. Следващият е, доклад. Много ви моля, внимавайте имам да ви кажа нещо важно. Проекто становището на Комисията по околна среда има за цел да се увеличи процента а, от преките плащания за зоните, където се спазват екологични критерии. Става дума за тези 7%. Това е изваредно важно. А, Знаете, че нашата комисия е единствената, която е водеща в областта на преките плащания. И сега давам думата на Василика. Благодаря, господин председател. Опазването на биоразнообразието се превърна в едно европейско и международно е, европейска международна цел – учените привличат вниманието върху това явление, изчезването на някои видове и не трябва да се ограничаваме само върху някои екосистеми. Трябва да се стремим да избягваме разрушаването на всички екосистеми, било то водни, морски и така нататък. Не трябва да забравяме значението на екосистемите в е, горските райони, които играят много основна роля не само за биоразнообразите, но също така и за да се запази баланса на е, земеделската система е, всичко това способства за добруването на цялото човечество. И считам, че всички държави членки трябва да координират собствените своите усилия, за да могат по-добре да използват естествените ресурси а също така да ограничат разрушаването на биоразнообразието. Когато говорим за биоразнообразие, трябва да имаме предвид парковете и е, природните резервати, които вече са защитени или които ще бъдат включени на списъка на защитените резервати, но също трябва да имаме предвид и функционалното биоразнообразие. Функционалното биоразнообразие играе основна роля в, за опазването на местообитанията на фауната, по-специално за, за насекомите, които са много важни за растенията. Що се отнася до Европейската стратегия, ние приветстваме предложението на комисията, което касае мерките, свързани с първи и втория стълб и които целят подобряването на биоразнообразието. Към тези мерки трябва да прибавим и някои економически показатели, за да осигурим тяхната трайност. Комисията предлага въртенето на културите, разнообразяването на културите и ние трябва да насърчаваме също земеделските култури, които имат специфичен интерес за биоразнообразието, например тези, които способстват за естественото опрашване. Повече от 20 милиарда евро трябва да бъдат предвидени за да се осигури опрашването. Необходимо е да се започна действия в полза на биоразнообразието, що се отнася до завесите, до тези зелени, зелени, зелени системи, които да защитават генетичните ресурси, животински ресурси и а, насочването на агроекологичните процеси. Всичко това е необходимо, за да се защитат нуждите и интересите на бъдещите поколения. Трябва да има ефикасно сътрудничество, що се отнася до генетичните ресурси, животински и а, растителни, които ние трябва да опазим и трябва да да способстваме за тяхното адаптиране към климатичните промени. Трябва да хармонизираме също и действията на регионални, местни и национални равнища и да работим с научно-изследователската сфера. Не трябва да забравяме също и новостите, технологичните новости. Трябва да се осигури и баланс между Европейската стратегия за биоразнообразието и плановете за развитие на селските райони в държавите членки. И за да се опази биоразнообразието, всички тези мерки са необходими. Селско-стопанските зони трябва да бъдат развити и защитени, за да се развива и биоразнообразието. За да се постигнат тези цели, Европа трябва да постави биоразнообразието в, като първостепен, първостепен приоритет. Но трябва да има и кампания за запознаване на населението с тези проблеми. Младите поколения трябва да бъдат насърчавани да се запознаят с природата. Ние трябва да подкрепяме инициативите на европейските граждани в полза на биоразнообразието <clears throat> и да насърчаваме тяхното ангажиране в, за биоразнообразието. Европа има нужда от модели, от добри практики, които да могат да бъдат прилагани на европейско равнище и тези добри практики трябва да бъдат направени е, известни благодарение на такива кампании за запознаване на съселението, като се целят всичките лица, всичките социални категории. Мисля, че програмите за професионално обучение и Програмите за обучение по принцип трябва да бъдат също приспособени към това, по-специално, що се отнася за образованието в земеделската област и свързаните области с нея. Европа има нужда да подготви е, компетентни е, специалисти. Необходимо е също да се насърчават и проекти на местно, на регионално и трансгранично равнище за опазване на биоразнообразието и е много важно да се насърчава развитието на неправителствените организации и е, е, академичните среди. Опазването и защитата на е, биоразнообразието са в, в интерес и с, в интерес на всички. И ние трябва да ги да се грижим за това в рамките на европейските стратегии. Опитах се да направя едно кратко изложение на точките, които записах в своят проект за становище и очаквам вашите предложения и вашите забележки, които касаят този въпрос, който е така важен, разнообразието. Благодаря. Благодаря, госпожа Дансила. Сега ще започнем дебат. Много колеги вече започнах, поискаха думата и госпожа, с госпожа Ремас. Благодаря, господин председател. Биоразнообразието е наистина много важен въпрос, особено с поглед към бъдещето. Но когато обсъждаме този въпрос, трябва да не гледаме само от гледна точка на селските райони и земеделието, трябва също така да отчетем и големите райони, и градските райони. Това е стратегия, която трябва да предприемем, за да има добра връзка между селските и градските райони. Знаем, че съществуват а, програми във втория стълб, които са постигнали успех, които постигат доста в областта на биоразнообразието. Те не трябва да бъдат поставени в опасност а, с програмите, които се включват в първия стълб. Трябва всички модели, които имаме във втория стълб, да продължат да действат така, както и в първия. Благодаря, госпожо Раймар. Благодаря. е Кафега Феда. Подгледах проекто становището на нашите колеги. и аз смятам, че е на много добро ниво приели сме един подход, според който може да се подкрепи биоразнообразието, което е изключително важно в областта на земеделието. Много важна е тази цифра от 7%. Трябва наистина да сме внимателни и да не се. А, за да не може никой да намери начин да заобикаля а, това ниво. И да не загърбваме 7%. Трябва да да отчетем необходимото време, което е необходимо а, за нашите селски стопанства. Ясно е, че ще им отнеме известен период, но така или иначе не трябва каквото и да било, което се случва в първия стъп, да, да не е в посока в, с втория. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. В сравнение с другите сектори, око, а, селското стопанство наистина има по-голяма отговорност за защитата на околната среда. Това е нещо, което не можем да отречем. Селското стопанство е една от основните причини за загубите в областта на биоразнообразието. Ето защо а, има конкретна отговорност и това е нещо, което трябва да бъде а, отразено в общата селско-стопанска политика. Виждаме, че са включени идеи, които са в правилната посока за борбата срещу намаляването на биоразнообразието. Рика спомена 7%. Това е мярка, която трябва да се включи в първия стълб, не само във втория. Защото ако ние разсъждаваме за тези региони, в които има риск за биоразнообразието или пък тези, които има добро ниво на биоразнообразие, все пак трябва да предприемем необходимите мерки, за да се запази, да предотвратим загубата на биоразнообразие. Ето защо ни е необходим на тази мярка и в първия стълб. Има и други моменти, които са важни. Сидбооборотът, за да се запазят конкретни култури в различни региони. Това не е конкретизирано в предложението на комисията, но не трябва да губим различните сортове и а, трябва да направим така, че да ги запазим. А, бобовите растения, там има сериозен риск за загуба на генетични ресурси и това няма как да се възстанови. В крайна сметка, не става въпрос само за защита на околната среда, тук има економически аспект, тъй като загубата на биоразнообразие води до дългосрочни загуби, защото това се отразява на генетическите ресурси, които наистина могат да се превърнат в економически загуби. Ето защо трябва да се грижим за развитието на биоразнообразието и бих искал да чуя малко повече за общата селскостопанска политика в това становище, защото все пак става въпрос за една стратегия, която трябва да спазваме и която определя нашето между... доверието в нас от международна гледна точка. Не може ние като Европейски съюз да не постигаме собствените си цели в тази област. И то последните три години непрекъснато отлагаме. Няма да можем да постигнем тези цели по този начин. Благодаря, Мартин. Елизабет Ятле има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик за отлично свършената работа и за начина по който ни представи този твърде важен за всички нас доклад. Няма да повторя казаното от преждеговорящите. Искам само да подчертая, че става дума за едно. Един много важен въпрос и че трябва да работиме много, много упорито и да бъдеме много твърди в преговорите относно бъдещето на ОСП. От друга страна, не трябва да правиме прекалено много крачки напред още от днес, за да не трябва за бъдеще да бъдем принудени да отстъпваме. Аз ще направя някои, ще представя някои изменения относно регионалната политика а, е, за биологично разнообразие. Мога да ви кажа, че днес нашите, ус, нашите усилия се полагат правилно, целесообразно, уместно, но трябва да помислиме малко повече какво можем да направим по първия стълб, за да може нашата политика да бъде наистина целесообразна. Наистина трябва доста да помислиме и сега давам думата на госпожа Паулсон. Тил rapportören. Det е oerhört viktigt. Искам да благодаря на докладчика. Когато става дума за биологично разнообразие, не трябва да забравяме някои много основни компоненти. Структурните фондове, фондовете за развитието на рибарството, включително и другите ресурси. Винаги сме казвали, че трябва да защитаваме по-уязвимите региони, тези, които имат нужда от допълнителна помощ, от допълнителни грижи, но същевременно трябва да създадеме едни така наречени екологични коридори, включително и в селските райони, за да могат наистина да се развиват необходимите видове. Мисля, че тези 7% са е, правилна крачка напред, че възможно е след няколко години да, да решиме, че е възможно да отделиме по-голяма сума за подобни начинания, примерно 15%. 10%, но за сега е важно за зоните с интензивно селско стопанство да отделяме подобни средства, да има примерно диви растения по дължината на пътищата, да има, да има паркове. Просто много настоявам за тези така наречени екологични коридори. Давам думата на следващия оратор. konnte nicht pünktlich hier sein, deshalb gebe ich erst die Stellungnahme vom Колегата Петриан още не е пристигнал и ме помоли да представя неговата позиция. И след това ще кажа няколко думи от собствено име. Е, становището на госпожа Донсила е много добро, но е, си остава твърде общо. От гледна точка на Комисията по земеделието трябва да се развие по по-конкретен начин положителната роля, която играе земеделието в, за опазването на биологичното разнообразие. Трябва също по-ясно да се посочи, че земеделието може да участва много е, ефективно в постигането на, на целите на Европейския съюз по отношение на биологичното разнообразие. Искам също да кажа, че предложенията, които бяха направени от комисията по отношение на реформата на общата селско-стопанска политика се приемат много положително нас, въпреки че трябва да се реагира по някой път на някои, някои аспекти, по-специално увеличаването с 10% на екологичните, екологично защитените територии е, в рамките на директивата за водата и фитосанитарната защита е, бяха внесени също и е, предложения за промяна на това. И сега, що се отнася до моите лични забележки, този дебат трябва да бъде воден по фактически начин, но трябва да бъдем съвсем наясно за едно нещо. Ако ние решим да защитаваме някои региони, някои зони, това са зони, които ще ги защитаваме, защото те не са защитени. Нищо не е направено за тях, защото трябва да защитаваме зони, които са си много добре, без е, да бъдат защитавани, не имат никакъв проблем. И по естествен начин те са способствали за биоразнообразието. Министър-председател на е, ми беше казал, че докато администрацията и политиката не определят е, разпоредби за лицата, които отглеждат риба в училища или в такива водни зони, всичко е в ред. При положение, в момента, в който са въведени правила, нещата като че ли станаха по-лоши и най-накрая имаше по-малко биоразнообразие. С други думи, трябва да се намери добър баланс, а да не се иска всичко да бъде защитавано по принцип е, е така, защото без тези мерки, предпазни мерки, биоразнообразието може да се опази в много региони без никакъв проблем. Аз няма да съм против някои зони, примерно градски зони, да се превърнат в е, такива региони. В Германия беше направено много проучване, беше проведено проучване, което доказа, че биоразнообразието по някой път е по-важно в е, и по-чувствително в периферните зони, някои градове и не е ставало дума те да бъдат защитавани. Освен това, като говорим за биологичното разнообразие, трябва да кажа, че има някои норми, стандарти, които си противоречат. Като член на такава комисия, 12 години съм го установил. В моя регион, където живея, беше изграден един канал, който за Дунава. И когато едно предприятие сега иска разрешение да строи каквото и да било, казват не може, защото там има биоразнообразие, ще бъде нарушено и така нататък. И винаги едно и също нещо. Защото в Штайнбрук биоразно... биологичното разнообразие е твърде важно. Но какво означава това? Всъщност нищо не може да се направи, защото ще застрашим биологичното разнообразие, пък при други условия се разрешава. И това води до ново биологично разнообразие, което също трябва да бъде защитавано. Близо до там, където живее, имаше огромно един полигон, американски полигон, птици хектари. И сега, когато се внесе искане за, ако се внесе искане за такъв полигон, съм сигурен, че защитниците на околната среда ще подскочат и ще кажат не. Но всъщност какво стана? беше взел, взето решение да се е, експлуатира този полигон и защитниците е, на, на, на, на биоразнообразието казаха, че там е има такова биологично разнообразие и не трябва да се пипа. Имам още един пример. През 60-те години в региона, където живее, бяха пресушени известен брой е, влажни зони. Дали сега днес ще се направи, това е друг въпрос, но през 60-те години беше направено, за да може да се използва земята за селскостопански нужди. И имаше една колония от е, много, рад, много ряд, рядък вид животни и защитниците на околната среда бяха против е, да се изсушат тези зони, защото този вид ще изчезне. А всъщност този вид не изчезна без никакъв проблем, си остана там. И сега с европейските програми се цели да се избегнат такива неща. И това са все примери, които доказват, че администрацията създава пречки и европейските пари не винаги са харчени правилно. И това са все противоречия и проблеми, които, които се иллюстрира добре с тези примери. Разбира се, ние искаме да има биологично разнообразие, да бъде опазено, защитено и така нататък, но нямаме право да налагаме все повече и повече пречки на земеделското стопанство – е, все пак земеделието също способства за биологично разнообразие. Няма нужда от нови бариери, от нова бюрокрация, от нови пречки. Земеделските стопани са достатъчно разумни и интелигентни да защитават те самите биологичното разнообразие. Благодаря. Благодаря, Алберто. Мариана. Аз също благодаря най-напред на докладчика за направените предложения, които смятам за повече от необходими. И бих искала в краткото си изказване също да свържа мерките, които са предложени от докладчика и засягащи въпросите за биологичното разнообразие в светлината и в рамките на новата по-екологична и по-зелена обща селско-стопанска политика. За тази цел бих искала да обърна внимание към предложението за усилена подкрепа на Европейска комисия за секторите, които доказано допринасят за биоразнообразието. Един такъв сектор е сектора на пчеларството. Нека си припомним, че дори в нашия последен доклад на Европейски парламент относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството се казва, че този сектор е от изключително важно значение за запазване на биоразнообразието. Чрез опрашването секторът предлага жизнено важни услуги за селското стопанство и допринася за поддържане на това биоразнообразие. Ето защо смятам, че новата обща селско-стопанска политика също трябва да вземе в предвид целите, които са набелязани в това предложение и постоянно да бъдем бдителни и внимателни за това в новата обща селскостопанска политика мерките, предложени тук за опазване на биоразнообразието, също да бъдат адекватно отразени. Смятам, че за всички ни е ясно, че пчеларите трябва да бъдат стимулирани и възнаградени за техния принос към запазване на биоразнообразието и производителността в селското стопанство. Още повече, че тук, когато говорим за новите зелени мерки, това, което е много важно за този сектор е просто да ги оставим да си вършим работата, като междувременно бъдем много последователни в нашите действия и допълнително се борим за помощ, която тях да ги стимулира да инвестират дългосрочно в сектора. Още веднъж поздравления за направените предложения и благодаря на всички за вниманието. Grazie Мария. La parola onorevole Файмонт, poi onorevole Благодаря, Мария. Следващия оратор има думата. Искам да говоря на това, което каза колегата Албридес. Аз живея недалеч от една военна съветска, бивша съветска военна база и според нас, нашите еколози, те откриха, че в тази че това е една зона, където се провеждат стрелби на артилерията. Всъщност това е зона на биологично разнообразие и поради тази причина беше забранено земеделско стопанство в тази зона, пък всъщност по някой път биоразнообразие съществува на места, където изобщо не го очакваме. Това беше просто една забележка в, тази, в този смисъл. И втората ми забележка касае нашите усилия да разширяваме биоразнообразието в рамките на общата селско-стопанска политика. Често се срещам с земеделски стопани, говорим за мерките, които подготвяме в Брюксел и те винаги задават следния въпрос. Вярвате ли, че вие в Брюксел по-добре знаете как стоят нещата от един селенин, който живее тук на място, в природата, на своето поле, поколения ред? Смятате ли, че вие знаете по-добре от нас – какво трябва да правим ние тук. Смятате ли, че по-добре ще планирате от Брюксел това, което ние трябва да правим тук, ние, които се грижим за тази земя от поколение? И честно казвам, честно не знае какво да отговоря. И това е един дебат, който е много сложен. Разбира се, нямам нищо против биологичното разнообразие, но Става дума да се види какви ще бъдат инструментите, които ще използваме и какво това ще доведе като изисквания по отношение на земеделските стопани. Това е много важно. Трябва да въведем прости мерки, които няма да оттежнят бюрокрацията за земеделските стопани в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря нашия колега Клас. Благодаря, господин председател. Биологичното разнообразие е, ми изглежда като един истински лозунг. Ние говорим в много области, в Комисията по околната среда и така нататък. И като слушам този дебат, имам чувството, че всеки мисли за нещо друго, когато говори за биологично разнообразие. Всеки тълкува това понятие съобразно своите интереси и разбиране. Нека първо да сме наясно за какво става дума и какво искаме. Ако за нас биологичното разнообразие е опазването и това не е, няма да стане нищо, ако така оставим с кръстени ръце. Връщам се сега от е, региона, където е, живея, където се е, състоя един, едно съвещание, събрание на земеделски стопани, които отглеждат плодове и те се оплакаха от това, че техните дървета се разрушават от, се унищожават от един паразит. Той беше изчезнал, пък след това след това са забелязали хората, че може да, той да бъде използван за медицински нужди, а пък вече а, а той същевременно в момента разрушава всичките е, плодови дървета и трябва да се реагира по някакъв начин. Трябва да се действа в правилния момент, с правилните мерки и по а, е, балансиран начин не може само да бъде да има опазване, без да участва в този процес и земеделското стопанство и развитието на селските райони. И аз съм много разочарован от този доклад, защото е, не, не, не може да се приеме ние да трябва да избегнем да се вземат мерки в други области. Биологичното разнообразие трябва да бъде управлявано в самите региони, регионите трябва да вземат своята, поемат своята отговорност и така трябва да бъдат формулирани и Благодаря. Благодаря. Мишел, господин Дантан и след това представителя на комисията. Господин председател, по отношение на този въпрос за биологичното разнообразие, смятам, че от една територия в друга, от едно замедела е, от е, едно село в друго, резултатите могат да бъдат много различни, в зависимост от практиката. До този момент, във е, втория стълб, ние най-вече се насочихме към мерки, които изискват прилагането, използването на средства повече, отколкото мерки, които да е, награждават резултата. И този въпрос за биологичното разнообразие, мисля, че нашата комисия ще трябва да постави дарението върху необходимостта да се постигат резултати, а като говорим за резултати, говорим също и за свобода на действие на земеделския стопани, който познава земята си, региона си и така нататък. Такива мерки е, от 4-5 години бяха започнати. Една, една мерка специално беше е, въведена, която има голям успех докато преди това бяха наложени мерки, задължителни мерки, които пък не даваха никакви резултати. Така че в често се говори за пчеларството в тази комисия. Бяха постигнати резултати, където разнообразяване на културите и най-вече такива бяха взети специфични мерки за, за зимуване на пчелите и резултатите са много добри. Резултатите са важни, не толкова начина по който те се постигат. Добре, благодаря Мишел. И сега представителя на комисията. Директор Ваканут, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за богатото разискване, което чух днес след обед, което е и всъщност изключително важно за бъдещето на разнообразието в Европейския съюз. Много от изказванията преди моето акцентираха върху отговорността на селското стопанство, както и необходимостта да се отчитат и други области Искам да ви уверя, че действително селското стопанство, замеделието а, имат тази отговорност и това е отчетено в момента. Не само защото горското стопанство и селското стопанство покриват 74% от територията, а и а, защото трябва да работим и в други области и територии. Това е което отчита и стратегията. Ние сме а, очертали 6 цели. Едната е в областта на селското стопанство с подцел в горското стопанство, но другите пет са в други области, включително рибното стопанство, споменато от няколко от вас, както и а, цялостната а, зелена инфраструктура, свързана с а, услугите в екосистемите. Тук се включват както а, градското биоразнообразие, което беше постигна, повдигнато от няколко от вас, така и селското. Цялостното предизвикателство е, че трябва да се акцентира, както и беше направено няколко пъти от а, ораторите, че много вече е постигнато и това е припознато. Както по отношение на финансирането, което е предоставено по, посредством европейските канали, така и припознаването на нашите добри постижения в областта на биоразнообразието във връзка с селско-стопанската политика. Друго нещо, което трябва да разпознаем е, че и още трябва да се направи различните нива и е, цифри, числа, които се използват за тези цели. Някои от тях са проблематични, ако разгледаме цялостното състояние на видовете, които се защитават от европейското законодателство. Виждаме, че не сме там, където трябва да сме. 70% от тях са в добро а, състояние. Това не е достатъчно. А в селскотопанските райони тези цифри са по-низки. Тоест, трябва повече действия на европейско ниво. Няколко момента, които смятам, че е важно да спомена. Връзката между опазване и устойчиво производство. Не става въпрос само за закрила и опазване. Няколко от вас казаха, че защитата вече е активирана в последното десетилетие. Действително, 18% от защитените райони са в обща мрежа в Европа и много от тях действително се намират в селски райони, и имат общо с селско-стопанска земя. Това обаче, което е ясно, е, че трябва да разгледаме какво се случва в 82% от земята, която не е защитена. И действително няколко от вас подчертаха този въпрос. Пълна връзка с необходимостта да се осигури устойчив начин за производство, в отговор както на предизвикателствата за производство на храна, така и с оглед защита на биоразнообразието в Европейския съюз. И така, предложението, което ние сме подготвили, смятаме, че постига добро, добро равновесие. Не става въпрос за ограничение, става въпрос за добра работа с различните сектори, най-вече за селското стопанство и горското стопанство, тъй като е ясно, че няма как да постигнем целите в областта на биоразнообразието без а, добре заложеното участие, активна намеса на тези сектори и да надграждаме на това, което вече сме постигнали в последните години. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това изказване. И сега давам думата на Василица за а, коментар. Благодаря, господин председател. И слушах с много внимателно всички предложения на колегите, както и проблемите, на които наблегнаха. Струват ми се, че две, две неща е, изпъкват. Първо, биоразнообразието е от огромно значение за нашето развитие. Второ, колеги изразиха загриженост относно последиците от опазването на биологичното разобразие върху земеделието и евентуалните допълнителни ограничения, които се налагат. Е, колегата говори за е, Дунава и за канала около Дунава. Аз пък Мога да ви кажа, че при на устието на река Дунев е, сме застрашени от изчезването на огромно количество видове. Така че ние трябва да имаме един общ е, подход, е, за да можем да решим проблемите и да подпомогнем всички от тези региони, които се сблъскват с проблеми. А тези региони са много различни. Е, разбирам, че тази тема изисква повече внимание, повече размишление, е, така че благодаря за вашите изменения и ще се опитаме, доколкото е възможно, това проекто становище да бъде из... изчерпателно и да засегне, доколкото е възможно, всички от тези проблеми, свързани с биологичното разнообразие и неговото опазване. Бих искала да ви припомна, че срока за внасяне на изменения е утре 7 февруари 12 часа. Всъщност разполагаме с по-малко от един ден до края на срока. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. И се връщаме отново към дебата по реформата на ОСП. Знаете, че реформата на ОСП ще бъде в центъра на нашето внимание тази година. Спомняте си, че на предишното заседание засегнахме проблемите, свързани с преките плащания, с единната система, а сега ще разгледаме предложенията на комисията относно хоризонталния регламент и другите предложения на комисията. Двамата ни докладчици са Луиш и Джовани. Луиш е тук, Джовани е, ще дойде всеки момент. При всички случаи, мисля, че не трябва да забравяме значението на баланс между двата стълба, т.е. трябва да запазим равновесието между двата е, стълба, за да можем да подпомогнем земеделските стъпани да се справят с предизвикателствата, които, е, пред които са изправени. Сега давам думата на Луиш. Благодаря, господин председател. Колеги, пристъпваме в много решителна а, част, етап от процеса на реформата на общата селско-стопанска политика. Това е изключително важен а, регламент, който няма как да се обсъжда изолирано от регламента за директните плащания. Общата селско-стопанска политика трябва да се разглежда като цялост. Съставя се от два, съставена от два стълба. Парламента реши, че така трябва да бъде и финансовото разпределение се а, различава сериозно между първия и втория стълб. Също логиката, която стои зад тези два стълба е различна, но няма как да разискваме общата селско-стопанска политика, като разглеждаме само единия стълб. А, това е все едно да искаме добре да а, разберем как изглежда някой, като го караме да стои на един крак. И така, комисията е изброила редица мерки. Наистина много. И с повечето от тях няма как да не се съгласим. Всички са положителни, добре подготвени. И най-общо казано, аз смятам, че заслужават подкрепата ни на всички нас. Разбира се, има някои моменти, в които трябва да подобрим и усъвършенстваме рамката, но в този процес, по втория стълб, комисията по съвсем различен начин се държи, отколкото във връзка с разискването на първия стълб. Много обективно предложение за разпределението на средствата към държавите членки. А пък във втория изцяло е пропуснат този момент. Все едно се дава, искат да им бъде предоставен един непопълнен чек, за да може комисията да действа както прецени. На първо място, програмите в държавите членки трябва да спазват трите основни цели – Естествено, това е, ясно. Но също така те трябва да спазват и предшестващите резултати. Какво означава това? Оценка на ефективността, включена в разискването. Не мога да се съглася ние в парламента, в контекста на съвместното вземане на решение, да обсъждаме общата ОСП, като разглеждаме само част от бюджета дори и да е по-важната част от бюджета. При положение, че второто предложение на комисията е 75% по първия и 25% по втория стълб. Държавите, които са най-добре разположени спрямо първия стълб, всъщност се оказва, че спрямо втория са в неизгодно положение. Тоест, няма как да обсъждаме ОСП без да визираме двата стълба заедно. И така, в а, моето предложение аз настоявам бюджета в втория стълб да бъде подобен като на първия. В моя доклад ще се опитам да направя съответното съответ, корелация, така да говорим за съответствие между двата стълба. Няма как да говорим за сближаване между държавите членки, само изрично единствено в първия стълб. Особено при такива предложения, които не изясняват до край какво точно се очаква като стъпки. И така, колеги, вариантът е следния. Или да подкрепим комисията и да дадем възможност да определят подробности по бюджета на по-късен етап или самия парламент да конкретизира тези предложения. Има и други моменти, които трябва да разискваме подробно. Това са а, регионите в неблагоприятно положение, според предложението на комисията, те ще стане ясно кои са тези райони, след като ги дефинира държавите членки. Това не е правилно, според мен. Не може да приемаме а, мерки, които не знаем за кои райони се прилагат. Това са съображения, които трябва да знаем предварително при допустимостта. Друг момент важен е с управлението на риска механизма за стабилизация на доходите. Не може да се разбере много добре механизма, който предлага комисията. Ако аз правилно разбирам, комисията ни казва, че а, фондове за първоначален капитал, взаимоспомагателни фондове няма как да включват обществено финансиране. Тоест, самите селски стопани трябва да намерят първоначалния капитал. това е един дебат за заемите и на мен ми се струва, че в тази ситуация едно обществено финансиране идва единствено в ситуации, в които има а, добро осигурено гарантиране. Необходима ни е яснота, защото иначе а, сме изправени пред риска да обявим един много а, привлекателен за селските стопани механизъм, който да се окаже, че не може да направи това, което ние твърдим. И затова призовавам комисията да ни обясни съвсем точно какъв механизъм предлага, особено що се отнася до това, което се нарича механизъм за стабилизация на а, доходите. Също резерва за ефективност. държавите членки, които имат по-стари административни системи, ще са привилегировани спрямо тези, в които, да речем, администрацията не е толкова ефективна. И така, държави, които вече имат а, сравнително предимство, ще получат още по-голямо в сравнение с другите. Комисията предлага 25% от развитие на селските райони да бъде отделено за агроекологични мерки – но това само се споменава в преамбюла и не се конкретизира в целият текст. Също има и 5% за програмата Лидер. Искам да чуя това, което смятат колегите по въпроса, за да мога да си помогна в разработката на доклада, който да посрещне очакванията на мнозинството тук. Както казах, първото решение което трябва да вземем в следващите седмици е свързано с финансирането. Два варианта. Или приемаме комисията да вземе решение без приноса на парламента, или проявяваме дързост и предлагаме наше бюджетно предложение и посрещаме всички трудности, свързани с това и противоречията, които а, това може да доведе между нас. Моето предложение е да подготвим бюджетно предложение – където има ясна връзка между първи и втория стълб, така че да имаме цялостен подход към ОСП, нейния бюджет и по този начин да разгледаме въпроса за разпределението. Има още много, което имам да кажа, господин председател, както вероятно си представяте, но искам да оставя време и да дам възможност да чуем и колегите. Благодаря, Луиш. Нека започнем разискването. Много моби за Изказвания имам. Господин Становски, после господа Палсен. Благодаря, господин председател. Имам доста съображения, които бих искал да изложа, но ще се спра на две от тях и след това ще отправя един въпрос към комисията. В проекто резолюцията се набляга прекалено много на втория стълб. Втория стълб на ОСП. И начина по който се опитваме да създадем една нова конкурентоспособна политика в областта на земеделието. Да, Разбира се, от друга страна всички сме обединени около мисълта, че трябва да се защити околната среда, трябва да се допускат промени в климата, трябва да се защити биологичното разнообразие, да се създадат нови мрежи, но в крайна сметка Като че ли, когато говориме за втория стълб, пропускаме, не наблягаме, не, въобще дори не споменаваме е, преработвателната промишленост, всички онези отрасли, които в момента са изправени пред огромни проблеми. Така че, а, по силата на принципа на субсидиарност и начина по който ще се изработват от тук нататък програмите, аз не, не, не, не, не считам, че съвета трябва да налага правилата за това. Аз смятам, че държавите членки трябва да имат възможност да вземат тези важни решения или поне да разполагат с необходимата гъвкавост да могат да разпределят ресурсите. Защото мисля, че 5% или 25% за всички други про, про, програми са прекалено ниски, е, недостатъчни суми. И накрая. В следващия програмен период трябва да се включи и проблема свързан с реакредитацията на агенциите. Сега давам думата на госпожа Оукън. Благодаря. Няма да влизам в подробности, защото, както каза господин Капуле Сантос, има цяла поредица подробности, на които трябва да обърнем внимание, когато се говори за развитие на селско-стопанските райони. И всяко предложение, колкото и малко да е, трябва да бъде придружено с необходимите проучвания, размисъл, да се види дали ще има последствия и какви последствия ще има. Така че тази цялата процедура е много сложна. Но най-вече искам да припомня на всички, че трябва наистина да разглеждаме ситуацията такава, каквато съществува в Европейския съюз. В момента е финансова, банкова криза, е, безработицата е ужасна. Освен това, селското стопанство губи от е, терена. Например, в е, моята страна, както в и другите четири страни, европейски страни, имаме добра економика, но виждаме как Младите са безработни, повече 20% от младите са безработни, най-вече в тези селско-стопански райони, които са в направо бедствено положение. И нещата много бързо се развиват там. Така че мисля, че това са нещата, които не трябва да забравяме, когато говорим и когато си, когато говорим за програмата за помощи на селско-стопанските райони, трябва да видим как да използваме фондовете, до каква степен тази програма може да бъде един инструмент, който да ни помогне. Защото в Европа вече не може да си позволяваме много. Не трябва в земеделските райони да се усещат още повече и още по-силно последствията от кризата. Не може непрекъснато да скъсяваме бюджетите и трябва да правим така, че всяко евро, което се изразходва, да бъде изразходвано разумно, ефикасно, с цел постигане на целите, които сме си набелязали. И сега искам да се спра на няколко аспекти. Най-напред ще съм много доволна, ако се опитаме да видим какво ще правим по отношение на директивите за селско-стопанските райони, за общо за селско-стопанската политика. Трябва да помислим изобщо да видим какви са възможностите за земеделските стопани. Какво може да направим за тях, за да им позволим да имат достъп до рискови капитали. Защото ако не направим нищо, те няма да получат никакви пари те няма да получат никакви кредити от банките, така че дали няма възможност да приемем някакси по-творчески подход, да може всеки да поеме своята отговорност, за да вдъхне малко оптимизъм, ентусиазъм в тези области, където има хора, които работят много активно. Трябва да ги подкрепим, да им, да им помогнем. А искам да се спра и на един втори аспект. Какво ще правим с животните и с човешкото отношение към животните? Винаги се казва, че липсват пари в, в, в втория стълб. Трябва също да видим какви са подробностите по отношение на закрилата на животните. Трябва да внимаваме и да не забравим животните. Трябва задължително да подкрепим тази програма, да получим повече информация, защото това е един много важен аспект по отношение на заетостта, развитието и така нататък. И освен това е пряко свързано с околната среда. Знаете, че земеделието, горското стопанство са все области, които могат, благодарение на, на, на, на отпадъците, които те дават, може да се произвежда електроенергия. Не искам да кажа, че трябва да се засаждат такива растения, от които да получаваме енергия. Не. Но ние като, като хора, които сме избрани от европейските народи, трябва да направим така, че ресурсите да бъдат използвани по такъв начин, че да може нещата да се подобряват. И това общо за цяла Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Полсън. Сега давам думата на Жан Карло Скота. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Искам да повдигна един въпрос пред вас. Въпрос много важен, за който вече говорих и през октомври, заедно с презентацията на един въпрос, който беше отпратен до комисията. Става дума за възможността за създаване на един фонд за гаранции за кредити, заеми за младите земеделски стопани. Член 18 от предложението за регламента относно фонда, земеделския фонд. Там се говори вече за подкрепа на земеделските стопани. Всъщност, максималните стоености, които са посочени за този фонд, не, не, не са много големи, дори да се увеличи с 20% за младите земеделски стопани. Член 20 предвижда помощ за младите земеделски стопани, но винаги като се прибягва до а, линия 1 т.е. някаква сума, която беше определена, един максимум таван, който беше определен в тази алинея. Вижда се, че бенефициентите на тези помощи могат да поискат от компетентните органи, които плащат, изплащането на аванс, който да не превишава 50% от публичната помощ за инвестициите. И отговора на комисията на въпроса, който е задал, беше положителен. Казва се, че в е, контекста на общата стратегическа рамка за следващия период на програмиране 14-20 година може да се осигурят фондове гаранции и фондове за заеми в рамките на, на Общия земеделски фонд, които да помогнат младите земеделски стопани. Искам да знам дали е възможно да се говори конкретно за е, осъществяването на този фонд за гаранции на общностно равнище, защото дори да са ме предвидели много субсидии, много помощи, е един такъв подобен фонд за гаранции, който ще направи по-мотивирани, по-отговорни младите стопани. Тези, които, например, младите, които искат да работят в земеделското стопанство. Благодаря на Джан Карло. И нашия колега Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на господин Каполош Сантош, който всъщност ни дава база за обсъждане на тази част от реформираната ОСП. Трябва да призная, че изпитвам известна загриженост, четейки и тази това предложение. Знаете, че в Испания в Испания ние е, им разполагаме с система за земеделски осигуровки и просто може би ще има някакви проблеми свързани с а, съчетаемостта, с адекватността, с предложената система. А, е, би било в крайна сметка жалко просто това нещо да се случи. Така че ние бихме искали да бъдем в течение на нещата и бихме искали да бъдем в течение, за да направим всичко възможно, за да няма противоречие между системите, които се прилагат в Испания и предложенията на Европейската комисия. Знаете, че от друга страна Испания е децентрализирана държава, нашите провинции са автономни, местните органи на властта разполагат с много правомощия, така че на практика има 17 национални земеделски е, планове. Вече нямаме, е, не разполагаме с е, национален план, който да координира националните, регионалните планове. И за, за съжаление, нещата са малко по-различни, малко по-трудни. Така че бихме, бихме искали в член 7 да бъде включено предложение, което да набляга на съществуването на един единен план за финансиране или който да спомага финансирането. Също така, от една страна обаче комисията насърчава на интегрирането на производителите в асоциации или организации на производителите, а пък от друга страна, когато тези организации са прекалено мощни, се прави всичко възможно, за да се е, намали субсидирането. Господин Капалшантов, вземете това предвид. Защо? Вземете това предвид, защото от една страна наистина трябва да насърчаваме производителите да се е, асоциират, да, да бъдат е, членове на е, производители, организации на производителите, но от друга страна в никакъв случай не трябва да налагаме ограничения на тези организации. Виждам, че и френския колега е съгласен. И още нещо в е, предложението на господин Капулуш Сантуш по намаляването на разходи по първи и втори стълб. Не, тук не съм съгласна. Не съм съгласна, защото е, политическите преговори и политическото споразумение касае само първия стълб. В доклада на господин Дес парламента посочи своята позиция. Тоест, преразпределението трябва да се отнася и за първата стълб. В крайна сметка, стигнали сме до споразумение, нека се придържаме към него. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да отправя, бих искал да отправя благодарности към докладчика за представенето по тази важна тема. Също така искам и аз да подчертая колко е важно е, да не гледаме отделно първия и втория стълб. Не трябва да изгубваме нито за секунда съзнанието, че това са взаимосвързани части от едно цяло. Екологосъобразните мерки по първия стълб има държави в Европейския съюз, които са а, постигнали вече много а, в последните няколко десетилетия в тази област и трябва да сме внимателни, за да направим така, че екологосъобразните мерки, които предлагаме, да не са стъпка назад в някои региони и държави, в които вече много е свършено в тази посока. В този контекст смятам, че е важно там, където има селски стопанства с а, ефективно, стабилно а, действие и дейност в, а, в, по отношение на околната среда да бъдат изключени от екологосъобразните мерки. А, те са в първия стълб и съществува една такава мярка, която е свързана с а, участие на селските стопанства в 5 годишни програми и разбира се, че е нужно да има ефективност и надежност и устойчивост, но ако погледнем втория стълб, там виждаме един доброволен подход, т.е. трябва да бъде оставено на ниво държави членки. Това е показало своя успех и според мен може да се приложи в областта на селските райони. Мерките там отчитат разликите между нашите държави. Има възможност също така и има предложение за партньорски споразумения, т.е. договори между различните фондове. Това е нещо, което приветствам, защото трябва да избегнем препокриване на плащанията, трябва да има по-добро взаимодействие, но смятам, че с оглед на тези партньорски споразумения и договори не би трябвало да увеличаваме бюрокрацията в този смисъл. Тоест да сме внимателни, че когато трябва да се вземе решение за използването на фондовете, това да не стане част от политически. Ам, да не е политически залог в държавите членки. Друг момент е а, начинът по който анализираме, определяме а, необ облагодетелстваните райони. Продължението на комисията не е задоволително. В страна на нашата комисия вече обърнахме внимание на този факт. И други докладчици са го подчертавали. Така че, ако не, виждам, не видим директна връзка, ясен резултат от тези мерки, не е ясно как ще допренесат за необлагодетелстваните райони. Имаше и предложение за във връзка с планинските райони. Приветстваме това предложение. Изключително важно за много държави членки, за да могат да поддържат селското стопанство, но е ясно, че трябва да се разгледат количествата броя животни, които се гледат там, Други аспекти на предложението са свързани с обучението, иновациите. Там също ни трябва по-подробна информация в страна на комисията. С това как всичко това ще бъде осъществено? Ясно е, че селските стопанства трябва да са конкурентоспособни. Това иска правилната рамка. Един от колегите, които говориха преди мен, вече говори за младите фермери, което е като част от а, първия стълб. Това няма да е достатъчно, за да се организират програми за младите фермери. И според мен трябва да се спрем на тях по-конкретно, особено при младите хора, които а, поемат а, селски стопанства. А сега към горското стопанство. Важен сектор, който трябва да бъде малко по-подчертан, по-изведен, особено с оглед на важността на биомасата. Това е една изключително голяма възможност за някои стопани и а, това е тема, която трябва да разгледаме по-подробно в контекста на развитието на селските райони. Благодаря, Кьостингер. Мартин Хойстинг е следващия оратор. Господин Капола Сантос е абсолютно прав. Предложението на комисията повдига още много въпроси. Като оставя много въпроси, на които няма отговор, ние трябва да дадем отговор в рамките на Европейския парламент. Целите са правилни, но първият въпрос е много интересен и който това е повече гъвкавост и връзка с други програми. Това е така, но дали селското развитие няма да пострада от това, дали няма опасност е, развитието на селско-стопанските райони да, бъдат, да бъде поставен в е, области е, и да се притеснявам, че парите могат да отидат другаде. И това не е лесно. Трябва да се внимава да селско-стопанското развитие да остане политика, която да се заслужава името и кредитите за финансиране да отива там, а не другаде. Има още един ключов въпрос, на който не беше даден въпрос. Това е самофинансирането на програмите във втория стълб. За много държави членки ще бъде много трудно да се финансират съвместно програмите или ние сменяме рамката, като установяваме известен брой приоритети, за които Европейския съюз ще участва с повече помощи или пък разглеждаме по друг начин въпросите. Но е неприемливо да се предложат е, цяла, цяла поредица програми, които в крайна сметка ще си останат само на хартия, защото държавите членки не могат да ги финансират. И това е проблем, който е- съществува в много държави членки. Трябва да се намери отговор на този въпрос. В настоящото предложение на комисията се упоменават някакви 25% за мерките, е, свързани с конта среда, втория стълб. Но в същото време това не, е- не, не е записано на практика. Не, това е пропуск ще трябва това да бъде запазено с всичките необходими гаранции в втория стълб. Целите не са само да се екологизират първия стълб, трябва също да се внимава мерките от втория стълб да станат задължителни във всички държави членки. Има огромни разлики между финансовите рамки на държавите членки. Австрийската колега го каза. Австрия е страна, която силно разви програмите от втория стълб и без никакво съмнение – с положително отражение върху развитието на земеделските райони, но други държави членки на практика не са направили нищо, не са предели никакви кредити за втория стълб, така че нещата трябва да се хармонизират. Сега, необлагодетелстваните региони имаме нужда от кредити, от достатъчни ресурси. Мисля, че не трябва да се водат успорено двата, двете дискусии. Дискусията за новите граници и дискусията за финансовия пакет. Според мен тези неща трябва да бъдат разделени. Всички знаем, че и без това ще бъде трудно да се реформира общата селско-стопанска политика и също време да се води разговор за новите, за новите граници и така нататък. Това няма да е необходимо. Винаги сме казвали, че някои неща не са си на мястото в втория стълб. Противопоставихме се ясно на идеята частни застраховки бъдат финансирани, да бъдат подкрепени финансово това не е задължение, не е целта на Европейския съюз. Съществува много сериозна рамка. Ние не трябва сега да се занимаваме с управление на рискове, като преориентираме а, публични фондове към частни застрахователни институти. Това е лош подход. Поне така мисля. Но, наобщо казано, трябва да, да се съглася с докладчика. Ако всичко това не се придружава с кредити, финансови средства, може би ние трябва да го запишем това черно на бяло. Разбира се, тясната връзка между първи и втори стълб трябва да бъде взета предвид. И първи и втори трябва да бъдат разглеждани еднакво, равноправно в дискусията и не може да приемем никакви намалявания на финансовите ресурси. Благодаря, Мартин госпожа Родос. Благодаря, господин председател. Е, приветствам е, подхода, който беше прият от господин Капало Санатош. Мисля, че това е правилната посока. Според мен е много важно да се каже съвсем ясно тук, че трябва ние да запазим един силен втори стълб. Знаете, че много хора в Европа живеят в селско-стопански райони и само по този начин ние можем да покажем, какъв, че, че, че разбираме колкото е важно това. Европа е, има нужда от съответните фондове и ако комисията не определи никакви, никакви стойности, може би ние трябва да помислим за това. Може би ще трябва да предложим някакви стойности, но тези фондове трябва да бъдат достатъчно значит, значими, за да може да направим нещо с тях. Фактът, че може да се осигури връзка между трите големи фонда е много важно, но считаме, че нашия собствен фонд, този за развитието на земеделските райони, трябва да бъде управляван от нас и ние да въведе мерки, за да видим как ще се разходват тези фондове. Аз имам няколко идеи, мога набързо да ви ги представя. Мисля, че е основно ние да помислим за това, защото не трябва от самото начало да изключваме съвместно финансиране. Зная, че има частни лица, които направиха много интересни предложения, що се отнася до развитието на селско-спанските райони, а от друга страна ми се струва, че може би ще е много полезно да помислим и ние, за да видим дали не може също да се е, въведат програми за съвместно финансиране. Мисля, че е, както ми казаха, по-специално в Германия, например, що се отнася до ДДС, трябва отново да, отново да се включи ДДС в всичко това. А, имам все пак някои проблеми, що се отнася до необлагодетелствените региони, определенето на тези необлагодетелствени зони, определенето на критерии от Сметната палата. Мисля, че това не отговаря много добре на нашите цели. Така, например, има региони, които ние считаме за необлагодетелствани. Аз не винаги съм съгласна. Така че трябва да се опитаме да анализираме нещата и бих ви помолила да продължим посоката, която беше препоръчана по отношение на необлагодетелствените зони. Благодаря. Грация, Ulrich, la parola a Michel Dantin, poi a Britta Reimers. Мишел Дантен и Брита Рейнс. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за за проектостановището. Струва ми се, че, ком, че комисията предлага различни опции и тези опции наистина ще ни задължат да направим едни е, категорични избори. Кредити за управлението на пазарите, мястото на горското дело, регионите в неблагоприятно положение и агро секторите. Така че няма да има възможност да покриеме всички е, въпроси, всички проблеми. За това ще трябва да избереме и това ще бъде трудно, знам. но има един проблем, свързан с новите поколения и с идващите поколения. В ОСП има достатъчно инструменти, със съжаление обаче държавите членки не ги е, прилагат е, целесъобразно. И какво става? Нямаме повече от 6% млади е, хора, които да е, управляват е, стопанства, т.е. да са на по-малко от 35 години. А, сега, що с... Макар, че мерки, тези мерки са по втория стълб, се чуда дали не е възможно или а, дали не е необходимо да ги е, наложиме и тези мерки да станат обвързващи. Защото, разбира се, много е по лекно е един а, селски стопанин да закупи съседното стопанство и да го а, разшири. Но колко по-добре би било да имаме много стопанства в селските е, райони. А колкото до средствата за компенсации, свързани с природните бедствия, то тогава то, тези средства са свързани с е, районите в най-неблагоприятно е, положение. Но от месеци наред ние призоваваме комисията да изработи необходимите карти, където да бъдат отбелязани тези региони. Аз, може би аз не съм, но а, ни, не всеки случай подобни карти не са ни били предоставени, а те са в а, основата на нашата дискусия. Така че, докато нямаме точно ясна представа за броя и обема на тези региони, не можем да е, имаме точна представа за реформата на ОСП. В предложенията на комисията се говори също така и за взаимоспомагателните фондове, които ще спомогнат за укрепване и управление на пазарите, на организациите на производителите, които биха могли да си състават резерва и този резерв след това да бъде разпределен между селските стопани през други години. Мисля, че тези мерки са от огромно значение, те са абсолютно необходими и аз предлагам на Луиш да работиме по тези въпроси, да работиме заедно, защото е, са необходими колективни инструменти. Тези организации на производители могат да бъдат подобни е, колективни инструменти, защото е, до сега, като на практика, не разполагаме с подобни инструменти, които да насърчават развитието на сектора. Сега давам думата на следващия оратор. Благодаря много. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за тези поставени въпроси. Благодаря на неговия доклад вече чухме доста предложения днес, но ми се иска да посоча още веднъж, че трябва да направим така, че да има баланс в, между различните области във втория стълб. Не може да се дадат предимства на един аспект, а да се е, пренебрегнат други аспекти. Все пак трябва да има равновесие, защото една програма за инвестиции, е, например, демографското и структурното развитие на е, земеделските области са неща, както и много други неща, които трябва да се държи, за които трябва да се държи сметка. Аз съм не познавам добре тези неща. Например, се вижда, че има също в селскостопанските зони младежи, които трябва да извърнат дълъг път, за да отидат до училище. Има проблеми с недостиг на лекари и така нататък. Всички тези неща трябва да ги имаме предвид, защото иначе ще насърчаваме такива, ще помагаме на, на земеделски райони, където просто няма нищо. Фондовете за земеделско развитие и за риболова също трябва да, се, да бъдат да се използват по по-рационален начин, за да се избегнат повтаряне на някои, да застъпане на някои програми, да се види дали е възможно да се е, намерят нов начин, нови начини за съвместно финансиране за инвестиционните програми, например да се използват фондове, които да се въртят, примерно благодарение на регионални, големи регионални банки. Това ще ни даде повече възможности по-ефикасно ще мога да използваме тези средства, ще е възможно контрола и управлението да се извършва на, на място от тези банки, неща, които те познават. Е, по този начин ще има по-добър контрол. Може би ще трябва да се е, каже също, че някои рискове да бъдат поети, да се насърчават е, е новостите, е, евентуално да се предвиди механизъм, благодарение на тези оборотни фондове, който да позволи ако има малко средства, да се използват кредити за различни цели. Искам да знае какво може да се направи в тази област и аз ще след, следа отблизо дискусиите, които ще, ще следват. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да се върна с няколко години назад, през 2008, когато Латвия напусна, а, приключи една много тежка а, економическа криза. Латвия е държава от 2 милиона души. В резултат на тази криза 200 хиляди от нашето население напусна за да търси а, препитание в други държави. Една а, десета, 10% от а, латвийците напуснаха. Всичките бяха основно млади хора от селските райони. За Латвия това не е само въпрос на развитие, а това е въпрос за национална сигурно свързана с селското стопанство, тъй като нашите а, гранични райони са почти празни. А, тези граници са и граници на Европейския съюз. Единствените средства, на които може да разчита Латвия, са тези идващи от структурните фондове и от Фонда за развитие на селските райони. Това са единствените средства, които ние може да вложим в развитие и които могат да доведат до растеж и да създадат нова заетост, включително в селските райони. Високо ценя идеята на господин докладчика да разгледа финансовата рамка на двата а, стълба заедно. В а, в случая на Латвия няма големи промени, защото ако заедно гледаме на двата стълба, все пак получаваме по-малко, отколкото всички останали 26 държави. Но това, което ме притеснява все пак, е, че тези два стълба имат различни цели. Развитието на селските райони за моята държава и ми се струва и за почти всяка друга държава е от изключително голямо значение и също така сме заинтересовани в следващия период критериите, по които на които се основава втория стълб, да бъдат подновени. Най-важните програми в областта на развитието на селските райони – бих се спряла на обновлението на поколенията. Преди няколко години в Латвия виждах, че имахме късмет 18% от нашите а, селски стопани да бъдат по-млади от 35 години. Но заради масивното напускане на държава, в момента статистиката сочи само 6%. Ето защо Латвия силно подкрепя всички идеи за това как да се а, засили достъпът на младите селски стопани към земите, оборудването и капитализацията. И в заключение бих искала да подчертая, че ние всички сме 27 различни държави с 27 различни земеделски структури. Това е и причината елемента на гъвкавост във втория стълб да бъде толкова важен за нас. Струва ми се обаче, че за всяка една държава членка на и всеки един член на нашата комисия, най-голямото притеснение е свързано с окончателното решение на цялостния бюджет. Каква ще бъде частта от средствата, които ще отидат към първия и към втория стълб съответно. И селското стопанство. Надявам се всички заедно да успеем да устоим на намаляващите ресурси и да постигнем успех в селските райони в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо Кланете. А сега господин Сикерски, нашия заместник-председател. Благодаря. Трябва да се запитаме следното. Какво, какво всъщност представлява развитието на селските райони? Става ли дума за предприемачество, за нови работни места, за опазване на, опазване на околната среда, опазване на биологичната, на биологичното разнообразие или развитието на стопанствата, или новаторството, или по-високи доходи? Знаеме, че втория стълб се занимава с инвестиции, но ето, примерно, ето и напояването. Напояването ще, ще бъде един от основните аспекти, от компоненти на развитието в бъдещето, на развитието на селските райони. Така че, може би наистина трябва да, да изработиме някои по-качествени критерии. критерия БВП, който се взима предвид от комисията, разбира се, е един важен критерий когато, когато се разглеждат, да речем, по-уязвимите райони или районите в по-неблагоприятно положение. Но Аз не считам, че че целите на двата стълба са едни и същи. Не, защото първия стълб покрива абсолютно всички отрасли, докато във втория стълб са включени само е, някои е, основни програми или поне стопанствата, които участват в някои е, програми. Сега, Нека да се върна към биологичното разнообразие. Много говорим за биологично разнообразие, но струва ми се, че е, за биологично разнообразие говорят онези, които нямат никакво, никаква представа какво точно се случва в е, селските райони. Защото ако искаме да имаме правилен, правилен подход, ние трябва да разглеждаме биологичното разнообразие от гледна точка на обикновения стопанин, на обикновения земеделец, а не на онези, които или нищо не разбират, или искат да постигнат бързо големи печалби. Сега, Политиката за сближаване. Политиката за сближаване като че ли има повече за цел да е, подкрепя, да подпомага е, градските райони, е, да създава заетост в градските райони, но а, когато става дума за новаторство, струва, Струва ми се, че трябва да наблегнем повече на селските райони, защото в крайна сметка, ако искаме сближаване, ако искаме напредък, е, това са абсолютно тясно свързани сектори, тясно свързани отрасли и не можем да ги разграничим. И сега, на последно място, не смятам, че не могат да се прилагат еднакви принципи във всички държави членки. Или поне не могат да се прилагат по един и същи начин, по един и същи модел. И в крайна сметка има твърде много, твърде много разлики между държавите е, членки е, И на последно място искам да кажа, че все още не знаем как ще изглежда бюджета, защото ние сега си мислиме в момента, че ще разполагаме със средства за това, за онова, а от друга страна пък се очакват съкрещения и по първи и по втория стълб, е, така че е, <laughs> в един момент ще трябва да се съобразиме и да, да танцуваме по музиката, която ни се предлага. Така че е, трябва също време, но ако искаме нещо, да се опитваме да лобираме и пред нашите правителства. Госпожа Кадбах. Благодаря, господин председател. Разрешете ми да благодаря горещо на вашия докладчик Капо Шентуш аз също съм докладчик. И мисля, че е много важно да имаме един докладчик, който да управлява по съзнателен, интензивен начин самата дискусия, така както се провежда в различната комисия, защото всяка комисия представя своето становище. Днешната дискусия доказва, че първия стълб е най-актуалният стълб, докато втория е по-скоро един стълб, който ще се ползва повече в бъдеще. Струва ми се, че Европейския парламент има особено отговорност в това отношение. В рамките на първия стълб съветът упражнява много налягане, защото това са проблеми, които се поставят пряко. Преките плащания са много важни, вярно е, за да се гарантира това настоящите земеделски стопани да преживеят, докато задълженията, задачите, които са във втория стълб, са до голяма степен такива, които ще се изпълняват в бъдеще. И а, в една такава епоха на бюджетни, бюджетно свиване е много трудно в държавите членки да се открият необходимите финансови ресурси. Всичко това искам да го кажа, защото ще има много налягане и ще има много повече финансови ресурси. В първия стълб, пък втория, ще участвам по-нататък. И мисля, че Европейския парламент трябва да следи това, да се има предвид бъдещето. И се надявам дискусията да се е, продължи, като се има предвид тази бъдеща перспектива. Благодаря. Нашия колега Оналичек. Он благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика, защото смятам, че той наистина е анализирал дълбочина предложението на комисията. Няколко са моите бележки. На първо място трябва да се стремим да направим втория стълб колкото може по- основан на общността, когато говорим за инвестиции в сектора за преработка, преработвателната промишленост, всички други аспекти. Всичко това трябва да разглеждаме от гледната точка на целия Европейския съюз. В момента има такава ситуация в Европейския съюз, че някои селски стопани имат достъп до финансиране, финансиране, а други нямат. Това е несправедлива ситуация. Например, в някой регион може да получите средства за изграждането на парник, а в друг регион това е невъзможно. Това също така нарушава а, конкуренцията. Същото въжи и за преработвателната промишленост. Така че бих казал повече а, концентрация върху а, общностния метод. Втората ми бележка. Втория стълб трябва да се разглежда като възможност за развитие, но трябва а, да внимаваме и да подходим внимателно. Това вече беше казано. В някои региони Имаме твърде много инвестиции, твърде много средства за инвестиции и в резултат на това свръхпродукция. Излишък в производството. Това трябва да се контролира на ниво Европейска комисия. Още един момент, който смятам, че липсва в нашите решения – Ясно е и е общо знание, че в Полша и в други държави сме разходвали твърде много средства по мерки, които в последствие се оказват прекомерни, да речем, твърде много а, оборудване в преработвателния сектор или пък неправилното оборудване и селско-стопанска техника, това води до проблеми в бъдещето друг момент е свързан с защитата на биоразнообразието и околната среда. Това също трябва да бъде решено на ниво Европейски съюз. Но, що се отнася до гъвкавостта, нея трябва да запазим за всички държави членки, доколкото е възможно на ниво структурни решения, структурни системи, защото става въпрос за съвсем различни ситуации в различните държави. Трябва да спрем това масово а, изселване от селските райони. Трябва да направим така, че хората да се върнат към а, селските райони. Но има а, други държави, в които ситуацията е съвсем различна. Трябва да се намали а, количеството на селските стопанства. Трябва да се предостави образование за хора, които трябва да се развиват по друг начин трябва да напуснат своите райони. Тоест, трябва да имаме различните нива производство за различните а, региони. Трябва да има и съответната гъвкавост, а, която е необходима действително за различните държави, различните сектори. И накрая финансирането, инвестирането в селските райони. Идеята е да работим заедно, ръка за ръка, с тези, които подготвят кохезионната политика политиката по сближаване, така че тези средства да се разходват максимално ефективно. Когато говорим за обществени услуги, инфраструктура, изграждане на училища, предоставяне на здравеопазване и така нататък. Там има огромна разлика в нивото и качеството на тези услуги между селските и градските райони. Тоест, трябват средства и от кохезионната политика. Благодаря, господин Оленичек. А сега госпожа Мария Неделчева има думата. Напред бих искала да поздравя докладчика Капова Санто за днешното представене. Несъмнено, ние имаме нужда да дефинираме общи цели и в тази връзка би ми се искало да обърна на внимание на това, че ще бъде важно да вземем предвид и необходимите корекции следствие на натрупания до сега опит. В тази връзка искам да обърна внимание на няколко проблема, които са от значение за моята страна България. Най-напред първият е свързан с мерките за подкрепа в областта на горите. В момента основен финансов инструмент за подпомагане на редица горско-стопански дейности е Националната програма за развитие на селските райони, която включва редица мерки, позволяващи подобряване състоянието на горите и инвестиции за тяхното опазване и устойчиво управление. България обаче след малкото, след, сред малкото на брой държави членки, в които преобладава държавната собственост на горите. 76,4% от горските територии на страната са държавна собственост. Към настоящият момент този висок процент държавна собственост ограничава значително възможността за търсене на финансова подкрепа по програмата за развитие на селските райони, където мерките в в съответствие с другите регламенти на Комисията са насочени само към частни собственици, общини и техни сдружения. Тоест до този момент ние констатираме една неефективност на програмата, което се доказва и от нестартиране на някои от горските мерки, също както и твърде слабото освояване на средства по тях. Имайки предвид стратегическото и важно, важността на значението на горите за цяла Европа, смятаме, че ще бъде, смятам, че ще бъде много важно в рамките на тази реформа на, на втория стълб да се постигне разширяване на обхвата на действащите горски мерки и на бенефициентите по тях, с включване на публични собственици на гори и държавни гори, които не получават за съответната дейност помощ от държавния бюджет. Вторият момент, на който искам да обърна внимание, е свързан с инструмента за управление на риска. Споделям това, което вече беше казано от колегите. В предложението на регламента е представен пакет от инструменти, който, искам да обърна внимание, почти буквално пренася условията за специфично подпомагане, които са предвидени в настоящия програмен период в чл. 68, 70 и 71 на Регламент 73 от 2009 година. Смятам, че механичното транслиране на инструмент за подпомагане от първи стълб във втори стълб не би могъл да се определи като нов или като подобрен инструмент за управление на риска. И бих искала междувременно да, да, да, да, да напомня, че тези, това специфично подпомагане е приложено в много малко държави членки и една от причините е, че подпомагането по този начин поставя земеделските производители в пряка зависимост от система, която е извън сектора на земеделието, а именно пазара на застрахователните услуги. Предвиденото условие в член 68, с което се предотвратява опасността от нарушаване на правилата на свободната конкуренция на този пазар, не е включено в новото предложение от пакета от инструменти за управление на риска. Ето защо ние смятаме, смятам да, да помислим за възможността няма ли да усложним вместо да упростим процедурите и до каква степен прилагането ще бъде обвързано с националните правила за застраховане и няма ли да постави земеделските производители, които които ще кандидатстват в тази мярка в зависимост от участниците на пазара на застрахователни услуги? Каква е възможността, която можем да предвидим за ефективен контрол от страна на държавите членки? Бих искала да обърна внимание и на един трети момент. Това са видовете допустими инвестиции във втория стълб по ОСП, бих искала да обърна внимание на това, доколко е възможно да разгледаме необходимостта за разширяване този обхват в сектора на животновътството. Несъмнено той в рамките на България е много специфичен, но когато говорим за потенциал за модернизация, въвеждане на нови технологии и подобряване на икономическа ефективност, смятам, че е важно да обърнем внимание на такъв ключов сектор, какъвто е животновътството. И накрая, бих искала да обърна внимание на предложената от Европейската комисия процедура за определяне на 5% резерв за изпълнение. С цел гарантиране на ефективното изпълнение на така наречените договори за партньорство е предвидено да се представя консолидирана таблица на определените в програмите етапни цели и начинът по който те са изпълнени. Предложено е да, да се въведе така наречения резерв, резерв за изпълнение, който е 5% от средствата отпуснати на всеки от фондовете по общата селскостопанско развитие. Моят въпрос тук вече беше повдигнат от други мои колеги. Е, това няма ли основно да, да усложни прилагането, доколко това ще е свързано с отежняване на бюрократични процедури и най-вече прякото обвързване на изпълнението на програмите с конкретни количествено измерими цели, които да се проверяват на етапи в рамките на програмния период, как ще отчетат влиянието на динамиката на развитието на различните сектори, особено в такъв чувствителен какъвто е земеделския. Благодаря ви. Grazie onorevole Glattenfelder, poi... Благодаря, Мария. А сега следващия оратор, след това госпожа Магинес. Благодаря. Във връзка с а, стратегията Европа след 20 целим 20% от всички средства на Европейския съюз да се използват за борба с промените в климата. И разбира се, като част от тази стратегия трябва да се спреми и на възобновяемите източници. Ако разгледаме а, текста срещу нас, пред нас, а, като че ли нищо не правим, за да способстваме за използването от страна на държавите членки а, на такъв тип средства, като цялостната, цялостна стратегия. И аз смятам, че нашата комисия трябва да се спре малко повече на енергийната ефективност, възобновяемите източници, за да може да постигне тази цел от 20%. Смятам, че това е нещо важно, защото ако разгледаме селското стопанство, разбира се, то играе важна роля в производството на храни. Знаем, че много енергия се използва в селското стопанство. Господин Бове отговаряше по тези въпроси и даде много подробно описание за това колко се е увеличила увеличило потреблението на енергия в селскостопанския сектор. Сигурен съм, че има начин да се използват по-ефективно енергийните източници, за да се използват и повече възобновяеми източници. Знам, че ако разгледаме всъщност самите възобновяеми източници, голяма част от тях ще намират мястото си в селско-стопанския сектор. Трябва да ги разпространяваме както на европейско ниво, така и на регионално ниво. Трябва да разгледаме и вариантите за училищата в селските райони и доколко те могат да се отопляват, като се използват възобновяеми източници, а не а, руски газ за отоплението им. Друг въпрос. Как използваме нашите водни ресурси? Как а, използваме и отпадните води, как ги пречистваме. Знаем, че има различни региони в Европа, благодаря, господин Гладфелде. Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Извинения за докладчика, че не бях в залата в началото. Два въпроса искам да постигна. По член 29 и 30 за агроекологията трябва ни малко разяснение от страна на комисията за това как а, тези мерки са свързани с екологизацията от а, първия стълб. Втори момент е свързан с една интересна идея, за която нямаме достатъчно а, информация. Европейски инновационни партньорства и системата за съвети в а, земеделието. По време на последната реформа това също беше основен въпрос. Службите за съвети и земеделието. Не съм сигурна какво се случи в държавите членки междувременно. Интересно е да чуем повече за разликите но така или иначе аз бих подкрепила една добра система за съвети и земеделието. Миналия път а, си спомням, че имаше бюджети, които идват от а, структурните и конкурентните а, мерки. А, нека а, отчетем това и също така да получим повече информация от страна на комисията. Благодаря. Благодаря. Сега нашият заместник председател на думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде много кратък. Ще кажа нещо и по първо, и по втория стълб. Първо, озеленяването, така нареченото озеленяване на първия стълб. Комисията Не прави предложение в този смисъл, но аз се питам, има ли основание в договора за това, защото в договора е записано, че целта на ОСП е да се увеличи ефективността в земеделското стопанство, да се осигурят цени, доходи и така нататък и така нататък. И а, А, в крайна сметка ние трябва да спазваме разпоредбите на договора, а не да искаме от нашите селски стопани да бъдат по-зелени или да правят неща, които не са включени в договора. Сега ние не можем да, да преформулираме договора в момента. Така че аз не съм човек, който смята, че трябва да се придържаме абсолютно към буквата на написаното, но все пак ми се струва, че трябва да спазваме, ако не друго, е, духа на, на договорите. Така че какво казва той по това, по тази дума? Благодаря. Господин заместник председател, нашия дебат беше отличен. Всички колеги май се изказаха и Лъша и ще има още много-много работа да върши. Сега ще дам думата на един от двамата представители на комисията. Кой от вас иска да вземе думата прав? Благодаря, господин председател. В началото а, на а, този важен дебат по бъдещето на втория стълб искам да кажа, че комисията е изключително заинтересована от това да предостави всякакъв вид разяснения и техническа информация, свързана с предложението. Също така бях доволен, когато чух, че има много близки мнения по много въпроси между становището на комисията и гледащата на депутатите в Европейския парламент. Няколко момента, които ще се обърна към коле... Ще се спра аз, а няколко други ще остава за колегата. Първият въпрос, който беше повдигнат в началото, разпределението на средствата във втория стълб. Искам да спомена, че според предложението на комисията, разпределението във втория стълб трябва да се извърши на основата на обективни критерии и минало изпълнение т.е. настоящото разпределение между държавите членки. Обективните критерии са включени в оценката на въздействието, например конкурентоспособност в контекста на конкурентоспособността, индикатори като а, площ земеделска, а, други показатели, също така показатели свързани с устойчивостта области, най-малко развитите райони, Натура 2000, градско, горско стопанство и постоянни пасища. Бих споменал също така в този контекст и компонента за сближаване, който трябва да бъде отчетен и а, населението. Имаше една бележка във връзка с това как по-добре да се използват средствата от втория стълб и как да улесним използването на тези средства по-ефикасно от една страна от държавите членки и от селските стопани. Съфинансирането беше повдигнато като въпрос. По тази тема бих казал, че а, от страна на комисията и ние смятаме, че трябва да се използват тези средства колкото може по-ефективно и за това искаме те да се използват преди всичко в регионите, в които има най-много необходимост. Затова и предлагаме по-високо ниво на съфинансиране в по-малко развитите райони. 85% срещу 15% за другите райони. Това е един добър пример за начина по който искаме да улесним използването на средствата. Важно е обаче и да се спомене, че съфинансирането няма как да се избегне в контекста на субсидиарността и споделеното управление. Приносът на бенефициерите е също важен момент за отчетността на обществените средства. Но за селските стопани смятам, че е много добро подобрението в предложението на комисията във връзка с използването на средствата. В момента няма разпоредби за разплащане на грантове, на безвъзмезни а, средства по а, програмите за развитие на селските райони, общото правило е, че те се е, изплащат на основата на фактури. И едно основно улеснение, упростяване след 2013 година е, че ще могат да се разплащат на, основата, на следната основа. Обща сума, стандартни разходи до 110 000 и прилагането на процент според различните категории на разходи. Още повече ще бъде възможно частично да се разплащат, възстановяват косвени разходи по последния начин. Като определена сума до 20% от допустимата сума и 15% от различните други методи за изчисление. Това е пример за улесняване по повод на селските стопани в настоящото предложение. Друг момент, който искам да повдигна е ограничаването на новите необлагодетелствани райони. Беше повдигнат въпроса за картите, в които са очертани тези необлагодетелствани райони в различните държави членки. По този въпрос бих отговорил, че в момента работата тече, взаимодействаме ние от комисията с държавите членки. На основата на 8 биофизически критерии държавите членки подготвят нови карти с нови очертания – някои от държавите вече успяха да а, направят окончателния вид на картите, симулациите, имат предложение по това, но някои държави членки все още не са приключили тази работа. Някои от държавите членки решиха дори да а, публикуват тези нови необлагодетелствани райони на своите интернет страници, но пък други имат трудности в а, дори споделянето, комуникирането на, този, на тези дори предварителни резултати по най-различни причини, включително интелектуална собственост. Затова по този въпрос ще отговоря, че сме в близко сътрудничество с държавите членки и смятаме, че държавите членки трябва да са собственик на този документ и ще ги публикуваме, ако държавите членки дадат съгласието си за това. А сега бих искал да дам думата на колегата ми, за да ме допълни от страна на комисията. Благодаря много, господин председател. Е, бих искал да започна с това, че немалко забележки и искания от страна, и въпроси от страна на членовете на тази комисия – се вписват в архитектурата на политиката за развитие на селско-стопанските райони. Беше зададен въпрос, що е развитието на селско-стопанските райони. Аз искам да припомня, че е, общата селско-стопанска политика е, има три основни цели, които се обслужват от двете от двата стълба. Това е едно трайно, трайно развитие, трайно производство, свързано с трайното управление на естествените ресурси и също така и е, борба срещу климатичните промени. И това е действително един сериозен трети, е, трета, сериозна трета цел е, е балансираното развитие на териториите. И към тези три големи цели, общото, общата селско-стопанска политика отговаря чрез двата стълба, които са интимно свързани и още повече сега, чрез екологизацията, що се отнася до голямата цел за трайното развитие на земеделските територии, производството на сълско-стопански продукти – Перспективата на ОСП в общия контекст на стратегията 2020 е от много голямо значение. И ОСП отговаря на целите на тази стратегия 2020. Искам да припомня по-специално в областта на обновленията, в областта на борбата срещу климатичните промени, в областта на енергетиката, а също така и действията за е, създаване на заетост и задържане на населението в селско-стопанските райони. И от тук е, значението на младите земеделски стопани, нещо, което беше подчертано вече в изказванията на много колеги. Също така в контекста на е, един от нашите приоритети за развитие на земеделските райони, ние ще способстваме и, и сега способстваме за намалението на маргинализацията, борбата срещу безработицата в земеделските райони. Искам да припомня, че ние като що се отнася до втория стълб, заедно с... Ние работим заедно с другите фондове. И другите фондове също трябва да отговорят на тематични цели, които се вписват абсолютно в приоритетите, които бяха определени, шесте приоритета, които бяха определени за развитието на селско-стопанските области, между които искам да припомня обновлението, качеството, а също и а, екологичните и климатичните проблеми. Използването, емисиите на въглероден окис и ефикасното използване на природните ресурси. Във връзка с тези три тематични цели, аз си позволявам да цитирам или да ви припомня също съществуването на две от, два от нашите шест приоритета, които са свързани с е, екологичното, е, екологичното измерение, като е, за това е необходима една трайна политика в областта на земеделието. И като припомни всичко това, бих искал също да подчертая още веднъж и ролята на трите двата инструмента. Всъщност, те са общо три, но искам да подчертая двата основни. Това е общата стратег... стратегическа рамка и също договора за партньорство, който също беше упоменато от други колеги. Искам да започна с първото. Това е един инструмент, който изяснява това, което са ключовите направления на фондовете, най-общо казано, за по-добра специализация на използването на въпросните фондове, за оптимизиране на разходите в е, областта на публичните политики – които са обхванати от тази рамка. Тоест, да се разглежда стратегическата рамка като инструмент за упростяване е това е начинът по който трябва да се постъпи. На и трябва, разбира се, да се а, е, засили а, е, и ефикасността на а, е, използването на тези фор, фондове. Ролята на партньорството позволява да даде на различните участия някаква обща система, за да може всичките фондове, всеки един със своята специфика, да отговарят на целите на стратегията 2020 за която вече е, говорих. Господин председател, тези извинете, че представям тези елементи на архитектурата, но това ни позволя все пак да е, направим така, че общата политика да не бъде разглеждана като нещо отделно от различните мерки, които вече бяха предложени, а като едно цяло, което, което е една цяла структура, която обслужва приоритети, такива като обновлението в една политиката в областта на борбата срещу климатичните промени, а също така и някои приоритети, като това да се намери, намерят елементите на обновление, да се придаде динамика на всички тези приоритети, които вече упоменах. Това са инструменти, които позволяват да се поддържа как количеството, които позволяват да се организира по нов начин на хранителната верига, а също така и да се е, насърчава организацията е, в е, местното развитие. И няма да се и няма да се спирам на другите два приоритета за околната среда и климатични промени, които вече упоменах. Сега искам да отговоря конкретно на въпросите, които бяха зададени. Освен отговорите, които бяха дадени вече, разбира се. Искам да се върна на един параметр, който е резерва за резултати от 5%, който беше упоменат от няколко колеги. Това е един инструмент за ефика... ефективност който се държи в началото 5% е, от общия пакет, които се държат в е, държавата членка. И тези 5% по-късно могат да бъдат използвани, когато след е, като се разгледа ситуацията към 31 декември 2016 година, И когато стигнем вече до 2018 2019 година, може да проверим какви са най-основните приоритети, за да може да се използват тези ресурси. И ще продължа с това, що се отнася до управлението на рисковете. Вярно е, че ние не, не, не заплащаме за, с, образуването на тези фондове, защото програмирането се а, има за основа стратегия, избор на приоритети и в рамките на гъвкавостта, което беше също поискано от различни членове, трябва да може да решим кои са приоритетите най-адекватни за стратегията за всяка държава членка. И защо да не се изгради капитала на фонда, е, защото трябва да могат да се използват ресурсите от е, е, програмата, за да, с цел да се отговори на всички приоритети, които са определени от всяка държава членка в рамките на нейната стратегия. Така че ние искаме от държавите членки да определят това, което е приоритетно. Ако се отделят пари само за една мярка, това може да наруши използването на други мерки в рамките на програмите. И аз искам да се върня на въпроса, за това, че ние не покриваме земеделска промишлеността, хранителната промишленост. Но при всички положения член 18 предвижда помощ за мерки за пускане на пазара на продуктите и инвестиции в преработвателната промишленост. Но вярно е, че има усилия за концентриране към земеделското стопанство, а не в усилия към преработвателната промишленост повече е, има прехвърлено от първия към втория стълб. Що се отнася до а, добро, човешкото отношение към животните, също, това също беше повдигнат въпроса. Да, ние го подпомагаме. А, освен това, което се предвижда в, а, в законодателството на съответните държави членки. Беше говорено също и за екологизацията. Трябваше Въпросът беше как е, екологизацията се ситуира на равнището на двете стълба. На равнище на втория стълб ние плащаме това, което е над бейслайн. А каква е тази бейслайн? Това, е всъщност, това са всъщност задължителните разпоредби, както и и условията и други национални разпоредби, които съставляват основата на тази бейслайн на първи стълб. И с втори стълб се плаща това, което е над тези основни изисквания. Изисквания, които са определени в първия стълб. организация на производителите и как да се е, съчетае това с е, е сдружение на производители и групи на, на, на е, производители. Във втория стълб ние плащаме, е, ние подпомагаме началото на такива обединения на производители, но установяването на групи производители и това, което е предвидено от член 36, мерките за сътрудничество, ви дават позволение да може да изготвите една обща стратегия, пазарна стратегия, като се разширява полето на, на предлагане, без същевременно да се подпомагат измерения, които могат да доведат до dead weight. Deadweight всъщност Аз не съм се спрял още на всички точки, ако ми разрешите да продължа. Няколко минути, казва председателя. И така, въпросът с 25%, те не са упоменати в текста, вярно, господин председател, това не е записано в текста, но тези 25% се обхващат от два от приоритета, с които споменах между 6-те. Те, 25% съставляват едно усилие, за селскостопанството развитие. Зоните, където има, които са необлагодетелствани, те се покриват с първия стълб и ще преминат във втория стълб, като станат предмет на плащания от планинските райони до зоните, където има специфични проблеми. Искам също да подчертая нещо в контекста на тематичните програми, предвидени в член 8 от проекта за регламент, се казва, че ние даваме възможност в контекста текста на, на, на помощите, предвидени в приложение 1 от регламента, да се обърнем към тематични програми, които оставят възможност да се отпускат помощи, които са по-високи, повече от 20% е, от нормалната практика. Така че има едно положително разграничаване по отношение на помощите за е, необлагодетелствените райони и планински райони, които са включени в тематични програми. Je m'arrêterai là pour le moment. Je pense que j'ai fait une couverture. Je ne sais pas. мисля, че разбираш думите. Мисля, че с... Благодаря много. В крайна сметка ние сме изцяло на, вашето, на ваше разположение, за да продължиме в, на двустранна основа с всеки един, който би им, имал необходимо нужда от някое техническо обяснение. Благодаря, господин пред, представител на комисията. Благодаря за за тази за това щедро представене на данни и на информация. В крайна сметка, вие разбрахте какви са, какви са, каква е нашата загриженост и откъде идва тя. И сега давам думата на Луиш, за да се опита да обобщи и да можем да минеме към последната точка на дневния ред, защото след това ще заседават и координаторите. Благодаря, господин председател. Много се радвам за начина по който проведахме този дебат. От една страна имаме една, едно предложение на комисията, на което да стъпим. Благодаря ви за това, че извършихте техническата работа. тук има така направени много предложения, които върват в посока към улесняване и упростяване на преките плащания, но все, все още има много други проблеми, които трябва да бъдат решени. Както знаете, както обикновено, парламента има много ясно определена позиция. И ние ще се опитаме да се обединиме за едини така широки консенсуси. Сега, колкото до загрижеността на колегите по един или друг въпрос. Ще се опитаме да вземем всичко предвид. Някой спомена а, и а, напояването. Да, мисля, че предложението на комисията е абсолютно неприемливо в а, тази област. В крайна сметка, ние сме свидетели на промени в климата и трябва да намерим един адекватен отговор на проблемите и на предизвикателствата, пред които сме изправени. При всички случаи ще се опитаме да постигнем едни положителни компромиси. Благодаря на колегите за всички предложения, за всички повдигнати проблеми и продължаваме. Благодаря много, Луиш. И сега набързо минаваме към последната точка от дневния ред. Финансиране, управление и мониторинг на ОСП. Давам думата на Джовани Лавия и ще обменим мнение. Моля ви да бъдете много кратки, за да можем да продължим после заседанието на координаторите. Благодаря, господин председател, казва господин Лавия. Ще се опитам да бъда много кратък, за да можем все пак да обменим мнения, защото в крайна сметка обмена на мнение ще доведе до разбиране нещата в подробности, а след това всичко това ще бъде обеднено в писмен вид и предоставено на комисията. Сега, предложението на Европейската комисия от е в три е, посоки. Предложения, анализ и проследяване на управлението на ОСП. Важното е да бъдат определени механизмите, които да превърнат ОСП в една ефективна политика, постигаща резултати, стъпваща на графика, който трябва да проистича и да бъде тясно свързан с всички други законодателни предложения. Аз самия е, така се спрях на няколко проблема или въпроса, които ми се струват от огромно значение и които а, е, обединяват а, е, проблемите, които си поставят а, депутатите, които отразяват тяхната загриженост по тези проблеми. Ще спомена само някой от тях, за да можем да обменим мнение, да чуя какво има да кажат колегите по въпроса за да мога наистина да обобща всичко това в доклада, който ще ви представя по-късно. Първо, финансирането. Финансирането на ОСП ресурсите, които ще бъдат отпуснати за следващия програмен период и инструмента, чрез който тези ресурси ще бъдат разходвани. Знаеме, че бюджета за 2014-2020 година все още не е очертан, така че а, инструментите ще трябва да се съобразят с а, него. включително и общата сума, която ще бъде отпусната за ОСП. Естествено всичко, всичко това ще се отрази в с, с, съдържанието и на цялостната политика. Ние ще трябва да вземем предвид всичко това при оформянето на различните компоненти на ОСП за дадения програмен период. Второ. В рамките на споразумението между съвета и комисията не можа да се постигне отражение на разпоредбите на Лисабонския договор, т.е. докато нещата не се уточнат, не се фиксират, е, ще говорим и ще преобсъждаме новите правила, новите правилници и това ще доведе само до едно усложняване процеса на одобряване на съответните мерки. т.е. Необходимо е в най-кратки срокове да можем да видим какво е записано в Лисабонския договор и какво не. И тогава ще можем да преминем по същество към въпросите. А, Бих искал да ви припомня, че и тук в комисията обсъждахме проблемите, и в пленарна зала обсъждахме проблемите, проблемите за съответствието с разпоредбите на договора. И още тогава ние изразихме нашата позиция, която обаче не е отразена в новото законодателно предложение на комисията. Тоест, да. Все още не е решен въпроса свързан с страните, които при, прилагат чисто регионална политика в областта на земеделието и начина по който те ще координират а, техните а, действия. Защото ние на практика стъпваме на национални планове и в, в новото предложение виждаме, че всъщност е било прехвърлено старото предложение без никакви промени, без да се вземе предвид съответствието с разпоредбите на Лисабонския договор колкото до замърсителят плаща. Този, този принцип се прилага по различни начини в раз, различните държави членки. В е, е, някои държави нещата се, е, се управляват на регионален, е, в регионален мащаб, в е, други е, страни нещата се управляват и е, на. Е, национален мащаб. И в крайна сметка всяка държава членка е избрала и свой собствен подход. Управлението означава и проверка, контрол и проследяване – Необходимо е също така да разгледаме какви санкции ще се прилагат, каква, какво ще бъде естеството на санкциите. Дали санкцията може да надхвърля известни прагове. С други думи, ако даден фермер или земеделски стопанин не прилага или не спазва критериите за екологизиране. Дали той няма да има вече право на никаква помощ или на част от подпомагане, свързано специфично с мерките за еко, екологизиране. Дали това не е, няма да доведе до изкривяване на нещата, дали няма да, да се опита, по този начин няма да създадем един единствен модел, който ще парализира развитието. колкото до кръстосаното спазване. Тук също ще трябва да направиме някои избори, свързани с и проистичащи от резултатите на оценка на въздействието. Колкото до упростяването на процедурите, ние а, приканвахме комисията да упрости процедурите, но забелязвам, че е, нищо не е направено в е, тази посока, по тази посока фермерите, земеделските стопани призовават към подобно упростяване на процедурите, защото само с по-прости и по-ясни процедури ще имаме една ефективна ОСП и с конкретни резултати. Благодаря, Джованни. И а сега Скъпи колеги, има ли желаещи да се изкажат господин Шантош? Сеньор президент, eu queria apenas dizer que... Благодаря, господин председател. Нека а, кажа, че е изключително а, важен този документ. Той е свързан с а, нашето постоянно настояване за опростяване, прозрачност и отчетност. Той е свързан с а, имиджа ни а, във връзка с използването на обществени средства. А, докладчика има доста работа да свърши. От мое име, от името на моята група бих а, а, го окръжил, така че да бих му пожелал успех, за да се постигне добра и качествена работа. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Лавия, за това резюме, което беше много добро и което излага точките, които са в предложението за хоризонтален регламент на комисията. Може би набързо ще се спра на точките, които вие споменахте, за да поизясня някои от тях. Вие казахте, че е, разбира се има връзка между решенията, които трябва да бъдат взети по финансовите перспективи и този регламент. Да, разбира се, има. Има обща връзка между финансовите перспективи и всичките предложения за регламенти, които се правят. Но в е, случая на един хоризонтален регламент бих казал, че тази връзка е доста широка. Регламента установява правила по начина по който е, парите на разположение ще бъдат е, разходвани, но не казва кое е финансовата, какъв е финансовия пакет. Е, така че може да говорим за този регламент без да се страхуваме, че ще създадем някакви прецеденти за каквото и да било. Защото в самата техническа схема на този регламент той ще функционира какъвто и да е резултата от преговорите относно финансовите перспективи. След това е още една тема, която ни вълнува от месеци. Никак не е лесно да се говори по тези въпроси, но от договора от Лисабон има още много проблеми с адаптиране, с нови елементи и ще бъде, разбира се, добре да се решат проблемите, които възникват в е, регламента 1290. Е, И мисля, че все още не са приключили преговорите в, е, по този въпрос. Вие също казахте, че ако ние въведем още от сега изравняването, въпросите за реформата ще бъдат решение. Това е много интересно, което казвате, защото до този момент по дискусиите и, е, по този въпрос аз си мислех, че става дума за прецедента, което това ще съставлява за една реформа, което е темата на всички дебати. Но може би позицията на парламента в момента се променя в това отношение. Също говорихте за е, развитието на земеделските райони. Държавите членки, които имат регионални програми, които го решават този въпрос на регионално равнище, т.е. N плюс 2 е в кавички, както наричаме този въпрос, N плюс 2, това, което проистича също от регламентите, които се вписват в парламент реши е, промени в е, връзка с е, цитирания регламент. Но комисията намира, че това трябва да бъде решавано в рамките на регламента за сълскостопанското развитие. И има известен брой идеи в изразени от комисията, но все още не бяха, не са уточнени в рамките на този дебат във връзка с изравняването с новия договор. Комисията иска плащащите органи да бъдат намалени. За сега са 81 в Европейския съюз, но трябва да се каже, че това също се държи, дължи и на конституционната структура на държавите членки. По-специално Германия, Италия и Испания, които трите всъщност в трите от тези държави са половината от органите, които плащат. Така че е трудно да се намесваме в тези конституционни структури и държавите членки много полито, се съпротивляват. Но ние казваме, че е, може да се е, съберат тези разплащателни агенции, които съществуват на национално равнище и това е което ние записахме в предложението. На базата на изчисленията, които направихме, това може да позволи да се намали броя на разплащателните агенции от 81 до, да кажем, 74. И комисията скоро ще има по-конкретна информация, която ще ви предостави в това отношение. След това вие се спряхте на проблема с санкциите. Става дума по-специално за екологизацията. Аз не смятам, че е полезно да се развива тази точка, пък и няма да имаме време. Само искам да кажа, че предложението за хоризонтален регламент казва съвсем изрично, че санкциите трябва да бъдат пропорционални, съразмерни. Те не трябва да бъдат несъразмерни спрямо нарушенията, които са установени. Разбира се, това е нещо, което трябва да говорим по-подробно след това. Като става дума за системата за селско-стопанска консултация, вие говорите за някакви по-високи суми, които са предвидени от съвета. Тези суми не са записани в хоризонталния регламент, а в регламента за сълскостопанското развитие. И като говорим за тези максимални стоености, за тези тавани, въпросът също дали има нужда от регламентиране, които да обвързват повече държавите членки с сумите, които са предоставени на разположение, това нещо може да стане само в рамките на дебата за развитието на земеделските райони. Cross compliance, това е много важен, кръстосното спазване, много, важно, много важна тема, но няма да имаме време да отговорим правилно на този въпрос. И като става дума за хоризонталните теми, комисарът Челос го каза вече многократно, простяването е една от основните ключови теми за Европейската комисия съществувате правила трябва да бъдат упростени доколкото е възможно, но като става дума за предложенията за реформа, не трябва все пак това да стане цел. Политическите цели трябва да бъдат определени в Европейския парламент и след това става дума да се види как тези решения, политически желания, могат да бъдат прилагани възможно по най-прост начин. И иначе опростяването ще стане цяло сама по себе си, което не е желателно. И е, хоризонталния регламент съдържа поредица разпореди, които доста могат да опростят нещата. Такъв е примерът с правилото, което би позволило на държавите членки при определени условия, разбира се, да е, свалят е, нивото на контрол с 5%, ако те могат да докажат, че системите за контрол на управлението, които прилагат, функционират действително добре и произвеждат грешки, които са много ограничени. И освен това трябва малко допълнително усилие финансово, от... но това ще може да намали чувствително броя на контрол, на проверките. Това е един пример за упростяване, но няма възможност да е, да разгледам всичките такива възможности за упростяване. След това казахте, че земеделските стопани могат да очакват, че е, административното време ще намалее. Това е вярно. Това няма да бъде възможно в рамките на нашата дискусия по този хоризонтален регламент, защото този регламент съвсем слабо засяга земеделските стопани, а по-скоро тук до степента, до която земеделските стопани са носят това бреме, трябва да бъде разгледана в рамките на регламента за селско развитие, организацията на пазарите и така нататък. Други регламенти. Без съмнение ще има и много възможности да се върнем на въпросите, които вие зададохте, да се разгледат подробно, да се задълбочат и Европейската комисия ще набави всичките, цялата информация, всичките обяснения, за да може да бъдат дебатите ефикасни и може да предоставим всякаква документация, за да ви обясним какво целим с това предложение. И това е което ще стане по вашето искане в близките седмици месеци. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Джовани, може би, ако искаш да приключиш. Да, исках само да благодаря на комисията за готовността и за добрата воля. И само искам да изразя желанието, че е, ще може да приключим с е, това упражнение за привеждане в съответствие с Лисабонския договор, защото мисля, че това е нещо, което може да ни улесни живота и работата и да ни помогне да постигнем по-лесно нашите цели. Освен това съм съгласен и с комисията и с комисаря, това, което беше казано по основните въпроси трябва да сътрудничим, разбира се, по тези въпроси. Благодаря, Жовани. И така, Съвещанието на комисията приключва на 28-29 февруари в 15 часа ще се срещнем отново и ще помоля координаторите да останат в залата, защото веднага ще започнем нашето събрание на координаторите. Приятна вечер на всички други и закривам заседанието. Благодаря.